си по проекто документа. Не искам да повтарям а, онова, което беше казано по време на размяната на мненията тогава. Искам да дефинирам обаче рамката за днешната дискусия. В общи линии има три фактора, които играят важна роля в а, насърчаването на правата на човека. Първо, правозащитната политика на Европейския съюз трябва да бъде последователна политика, която поставя в центъра на вниманието правата на човека, онова, което трябва да се направи във връзка с, с организациите, за правозащитните организации, включително и неправителствените организации. А, това а, сега да се впуснем в техническите въпроси, говорим за регламента, как ще бъде изготвен той, за да може да се свърши работата. Много е сложна дискусията, тя би трябвало да бъде свързана с, бюджетни регламенти, с, с други процедури в Европейския съюз. Има и някои практически аспекти, а именно как а, всъщност може да се приложат политиките на място и как ще подкрепим правата на човека и демокрацията при конкретни обстоятелства. Аз а, а, няколко пъти говорих по този въпрос. Сложността на процедурата, която трябва, която трябва да бъде постигната, а, е, е се отлага. А, ръб, всъщност е, този инструмент може би не може да бъде уреден само с един регламент, а трябва да се разглежда като пакет. Първо трябва да се разгледат нещата като пакет, който да подобри ситуацията. Покани Джан Маркос от Комитета за защита на журналистите, доктор Карлос Фернантес от Европейското партньорство за демокрация и много се радвам, че господин Линия Дебай от Тунис е тук. Той извърши много за неговата организация във връзка с изборите в Алжир, той работи в фундацията Фридрих Науман в Брюксел. И може би, господин председателю, когато а, можете да ми обърнете внимание, господин председател, може би ще ми кажете колко време имам. А... Господин Мартус, имате думата. Благодаря много. Благодаря, че ме покарихте. Благодаря за инициативата, която сте предприели. Аз ще направя обаче няколко политически коментара, а не технически. Мисля, че в момента сме свидетели на, на регресия, някакси на ам, спад в а, прилагането на всичките принципи, свързани с човешките права, защото нека не забравяме, че неодавна представители на фундации, включително и на немски фундации в Египет бяха арестувани. Т.е. в много страни, които направиха крачка напред, има едно връщане назад. Така че правилно е и уместно е Европейския съюз да предприема нови мерки, да а, прави крачка напред към тези страни. В страни като Саудитска Арабия, в Катар е, повече от е, милиард е бил е, посветен в подкрепа на ислямски движения. Нека не забравяме и Китай, където много средства се хвърлят за обучение на журналисти и може би не в най-добрия смисъл и не по посока, която би ни се харесала. Така че Европейският съюз трябва да направи анализ на извършеното през 80-те години с цел да вземе мерки и да предприеме нови действия за бъдеще. Нека не забравяме, че в до тези години имаше много интересни акции в Чили, в Никарагуа и трябва да имаме, да излечеме полки. Защото наистина Нашите действия там бяха много ясни. Ние подбрахме наистина демократичните партии е, и подкрепихме демократичните партии, т.е. и въобще не, не обърнахме внимание или въобще не, не бяхме в а, връзка с другите. Т.е. ние ясно показахме какви са нашите интереси, какви са нашите принципи и кого ще подкрепиме. Ние е, подкрепихме медиите, не медиите въобще, а само онези медии, които играеха роля за а, е, прехода към демокрацията. Става дума за медиите в Южна Африка и в Чили, които а, е, наистина а, подкрепиха а, демократизацията на страните. А, Също, същевременно подкрепихме и подпомогнахме научни е, центрове, центрове за изследвания в тези две страни, които не бяха а, е, представители на официалните е, на официалните власти. Важно беше също така да не се е, водиме от частните интереси на отделните държави членки е, и да има една, последовател, една последователност на нашата е, политика, която да е стъпила на общият, е, най-големият общ знаменател, като се елиминират частните национални интереси. така че това трябва да продължи да бъде нашия модел спрямо част от арабските страни, защото нека не забравяме, че доскоро подкрепяхме предимно тираните, като от време на време отпускахме по някои проекти на дисидентите. Така че нека да бъдем и да концентрираме нашата помощ към унези, които са операторите е действащите лица на демократизацията. Също така, необходимо е да разполагаме с, необх... с методи за бързо реагиране на място. Е, много от е, инструментите са тромави затова за това смятам, че трябва да преразгледаме процедурите за отпускане на помощ, да се, да се упростат те, за да могат да бъдат наистина е, целеви и да постигнат е, целите си. трябва да работиме и повече с регионални, с е, местни организации, за да не създаваме впечатлението, че се намесваме или че упражняваме влияние в съответната страна. Необходимо е нашите партньори на място да работят за прехода и да не бъдат много близки до управляващите кръгове въобще. Благодаря. Uh, is... Следващия Карлос Фернандес, изпълнителен директор на proposal as it stands and the amendments suggested by the rapporteur. The floor is yours. Five minutes. Имате думата, господин докладчик, за 5 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да съм тук. Съвсем на бързо. Аз мисля, че от гледна точка на гражданското общество, регламента по този инструмент, който в момента обсъждаме и в общи линии измененията, които се изготвят, са в вярната посока, защото общото впечатление, което получихме е, че работим по един регламент, който е много по-последователен в целите си и той обединява подкрепата за правата на човека и демокрацията, кои, която се провежда с този е, инструмент. И това е много важен и интересен начин за поставяне на акцент а, върху движещите сили за промяна на гражданското общество в а, страни в преход защото а, има обща тенденция за консолидиране и повишаване на гъвкавостта на инструмента, за да може той да се прилага в много трудни държави е, в подкрепа на правозащитниците в тези държави. Ние се опитваме да научим нещо повече, опитваме се да поддържаме механизма на малките безвъзмезни помощи и микрогрантовете. Това е нещо, което фигурира в дебатите в Брюксел от дълго време. И това ни харесва. Има някои нарешени въпроси в този дебат във връзка с инструменти. Искам да привлека вниманието ви към три елемента. Дебата за взаимодопълнямостта, гъвкавостта, и демократичния контрол върху управляване, управляване, управлението на инструмента. Струва ми се, че се водят дебати навсякъде. Последователността в политиката и взаимодопълнямостта би трябвало да преминат на по-заден план. Въпросът е дали а, чрез регламента трябва да се уреди как а, да се постигне взаимодопълняемо. Според нас това трябва да бъде чрез програмните документи, а не чрез регламента. И ние бихме насърчили както комисията, така и парламента да не се позовава твърде често на различни инструменти, а да се направи една обща препоръка за това как да се търси постигането на а, взаимодопълняемост, защото понякога търсим инструменти, които, изглед... които приличат на инструментите за стабилност, докато понякога би трябвало да търсим взаимодопълняемост между вече съществуващи правозащитни инструменти. Много от непоследователните, непоследователностите в европейската политика не проистичат от инструментите, а от политиките и от а, онези, които ръководят тези политики. Това дава възможност на разглеждани инструмент да действа гъвкаво в различни ситуации. Смятаме, че а, той е в вярната посока. Опростените процедури за отпускане на безвъзмезна помощ а, са добър елемент. А, за спешни ситуации. Важно е комисията да получи възможността наистина да се намесва и да действа в тези страни, като се ограничава финансирането, с което ще разполага комисията. Някои от предложенията са под 100 000 евро, във всеки случай под 1 милион евро за да може комисията да направи все пак нещо при спешни случаи. Основният въпрос е процедурата и как да се осигури контрол и гъвкавост. Но това е процедурен въпрос. И тъй като няма много време, искам да кажа демо... нещо за демократичния контрол. Важно е да се повиши възможността парламента да контролира управлението на този инструмент. Трябва да разгледаме модалностите, условията за прилагането му. Ние не сме напълно ясни, на нас не е напълно ясно дали това е най-добрият начин да се постигне а, степента на контрол, която е необходима на парламента. Мисля, че трябва да се обмислят а, нещата повече. Аз а, ще се радвам да обсъдим нещата по-нататък и ще спра до тук. Благодаря а, последен а, докладчик е от Тунис, която ще сподели опита на нейната организация. Имате думата за 5 минути. Благодаря, благодаря ви, че ще изслушате представител на тунисското гражданско общество. Защото в, в крайна сметка ние сме тези, които трябва да бъдем реципиенти или бенефициенти на средствата. Ние сме унези, които на терена, на място продължаваме да се бориме за демокрация в Тунис. С няколко думи ще представя организацията си, асоциацията си. Асоциацията бе създадена преди година след революцията през марта. 600 души членуват в асоциацията. Разполагаме с 25 офиса в цялата страна имаме и представители в Европа, в Съединените щати, и в Дубай, и в Абу Даби. Бяхме наблюдатели на а, изборите през октомври. След това организирахме срещи между избирателите и техните избранници по теми, които се обсъждат в парламента. И миналата седмица Внесахме предложение относно новия орган, който ще управлява или който ще бъде отговорен за изборите. Колкото до средствата, отпускани от Европейския съюз, нека кажа с какво тези средства ще помогнат на демократизиращите се държави в нашия регион. Първо, ние споделяме и вашите интереси, и вашите ценности. Тоест, необходимо е Тунис да стане демократично управлявана държава и отлично разбираме, че е в интерес на Европа съседските страни да бъдат демократични. Второ, образа на Европейския съюз в нашите страни, в нашата страна то за, сега, за, за сега а, Европейския съюз като че ли е неутрален и а, защото често ни питат откъде идват вашите средства и по този начин, а, като че ли а, така не, не, не, не винаги хората са склонни а, е, да вземат средства, когато трябва да обяснат откъде са. Същевременно има представители на, на различни е, организации, органи, държави, така че присъствието на Европейския съюз ще бъде някакси противовест или ще е, създаде известен баланс. А, А сега, необходимо е да разполагаме и с повече информация, защото много често хората или асоциациите не знаят към кого да се обърнат. Казва се, трябва, казва се, казал някой, казал, че трябва да се изпрати е, молба или формуляр тук или там, същевременно трябва да бъдат усъвършенствани и уточнени критериите и стандартите. Същевременно трябва да има и по-голяма реактивност, т.е. средства, които, а, по, които трябваше да получим. все още не са получени, т.е. има известно забавяне и а, известна тромовост спрямо други донори както и е, може би не, недостатъчно определяне и установяване на целите бюджетни линии. Това са с е, няколко думи нашите е, проблеми и важните аспекти и очаквам и вашите въпроси. Благодаря. Докладчиците в Сянка, госпожа Гомеш. If you want, uh, you're the first shadow who... Ако, ако желаете, просто вземете думата. Няма микрофон за радио. Бих искала да благодаря на нашите гости за присъствието, за желанието да отговорят на въпросите. Благодаря и на господин Ламсдорф, който ви покани да участвате в тази тъй полезна дискусия. Моя въпрос е следния. Господин Мартус, дали в в дали а, вие сте направили или провели някакви а, дейности за а, обучаване на журналисти от държавите на където избухна арабската пролет. Аз разбирам какво казахте, какво казахте вие. Да, да подкрепяме онези медии, които насърчават, които работят за демокрацията, за плурализма, за търпимостта и да не подкрепяме съответно тези, които е, преследват про, точно противоположни цели. Но но има, има едни общи принципи, като деонтология ем, и така нататък. А, и аз мисля, че Европейския съюз би могъл да работи в тази посока и да предприема дейности в тази посока. Е, питам се дали вие и с помощта на Европейския съюз сте направили, сте мобилизирали вашите, вашата експертиза да, и да, като по този начин помогнете на страните, е, където избухна арабската пролет. Е, смятате ли, че делегираните актове биха могли да помог, помогнат за за е, приложението на този инструмент и към представителката на Тунис. Вие казахте, че трябва да има повече гъвкавост, проактивност и така нататък. Смятате ли, че ако има някакво допълнително присъствие на Европейския съюз у вас може да се е, да се създаде такава методология и може да има по, е, повече реакция. Е, знаеме, че американците са обучили наблюдатели за изборите как е, оценявате нашата дейност спрямо дейността на е, другите, е, на присъствието на американците и на други организации. За съжаление обаче разполагаме с много малко време, така че съседката ви има само две минути. Един въпрос. Ана вече започна да го задава. Вие казахте, че проблемът не е проблем с достъпа. Къде са тогава проблемите? Политическата воля, служителите, правилата, правилниците? Къде е точно проблема? При приложението, при политическата воля? Има ли нещо, което може да се промени някъде в някакъв текст, някакъв регламент? Ако ни го посочите, това ще ни улесни живот. Вторият важен въпрос – ресурсите за служителите на място. Кой е отговорен и кой може да отговори на този въпрос? Мислите ли, че ако се увеличат служителите, това ще помогне? Едно изречение, граф Ламстър – Мога ли да използвам глаголно изречение? Имам въпрос. Той е следният. В Европейски инструмент за правата на човек и демокрацията включваме и мисиите за наблюдение на изборите, по-конкретно на самия ден на изборите. АТИТ е една от организациите, които участват, но тук е важно да се премине към по-различен модел, един цикъл свързан с пълния е, избирател, един модел, свързан с пълния цикъл, цикъл на изборите. И във връзка с казаното господин Матов, с Европейския съюз трябва ли да подхожда по-селективно? Тоест е, да подкрепя онези е, сили е, на, на прехода, които харесва или трябва да е неутрален? Е, струва ми се, че вие се борите по-скоро за селективност, но не мога... Е, е, да разбера, е, е, не смятате ли, че ако подкрепяме едни, а не други, тогава нашия неутралитет ще бъде поставен под съмнение? Председателят, моля ви, бъдете кратки. Ще ни трябва 10 минути за Сирия. Съвсем накратко не разполагам с достатъчно познания и не познавам в подробности програмите на Европейския съюз, за да мога да отговоря категорично. Неодавна работихме с Европейската комисия по Русия, т.е. консултирахме се за начина по който трябва да се работи с Русия имаше представители на Европейския съюз, от делегацията на Европейския съюз в Русия. Ставаше дума за как да се осигури по-голяма сигурност и безопасност на информацията и по какъв начин да се защитат журналисти, журналисти, които са били преследвани или поставени под натиск от правителствените кръгове, управляващите кръгове, а на не, неодавна на среща на, на вър, върха поис, поискахме и информация относно запитванията, които бяхме отправили към главния прокурор на Русия относно убийства на журналисти. Тоест, мисля, че наистина може да се работи повече с много е, международни и местни неправителствени организации. Колкото до повтория въпрос, който му беше зададен, аз по-скоро сме е, склонни да е, се да има избор, да се избира кой да бъде подпомаган. Било то от е, а, медиите или гражданското общество, но разбира се не само това, както правилно каза госпожа Гомеш, трябва да се работи с цялото общество за промяна. И съответно трябва да се обсъжда и да се участва в обсъждания и да се работи също с правителствени медии или правителствени представители, но просто по някакъв начин трябва да наблягаме на това, че ние ще подпомагаме онези, които е, ще работят за демокрацията и демократизирането. Благодаря. Благодаря първо Напълно съм съгласен с казаното от вас. Вие работите в посока на неутралност, на демокрацията и правата на човека. Аз не виждам как да се представим като нормални. Би трябвало ние представяме определени ценности а, и не може да не ги защитим. Това е инструмент, който ни дава възможност да направим това. И сега връщайки се на въпроса на Ана Гомеш за делегираните актове. Мисля, че това е една техническа е, техническо обсъждане. Uh, но имаме няколко въпросителни все още. Първото е свързано с самата дефиниция на този делегиран акт. Това е нещо, което не би трябвало да се използва за основни въпроси, основ, изключително важни въпроси, да се използва делегирания, делегираните актове за многогодишни програми. Те създават важни елементи на политиката. На мен ми се струва, аз разбирам това, което казвате, но на мен ми се струва все пак, че е малко странно как да се обединят двете неща. Сега повече по същество на капацитета за контрол. Не съм напълно сигурен, че делегираните актове ще дадат е, възможност на парламента да има повече тежест и по-голям контрол на изпълнението на нещата на място по две причини. По една, от една страна парламента става страна в целия процес. И това може да доведе до ситуации, в която имате много а, а, ограничен избор или да наложите вето, или да не наложите вето. Но има много начини, по които може да се реши въпроса. И от разсъжденията, например, на някои от моите колеги, основният въпрос ще бъде това, че чрез делегираните актове не само парламентът, но и съвети и държавите членки вече влизат в картината. И аз имам известни известни резерви, защото много от проблемите, които обсъждаме сега, могат да бъдат проследени в происхода им като липса на последователност по някои въпроси. Въпро... И стра... Опасенията ми са, че тези делегирани актове няма да могат да филтрират проблемите а, и не мисля, че това ще бъде много а, улесняващо. Сигурен съм, че има много други възможности, за да се осигури силна роля на парламента и а, отчетност, но не съм сигурен дали делегираните актове са правилната процедура please, but I think you have a wrong opinion. Благодаря. Е, мисля, че трябва да обсъдим това неправилно мнение. Е, аз ще отговоря на двата въпроса, които ми бяха зададени. Първо, неутралната позиция на Европа. Неутрална позиция спрямо други органи Факт е, че американските средства не се приемат много благосклонно на място. От повечето, от повечето хора. И а, аз, моята организация, трябваше да се откаже от проекти заради финансиране от страна на американците. Така че това са ни ограничения, с които трябва да се съобразяваме. Сега, естествено, че щом няма намеса в а, нашата работа, по принцип не би трябвало да има проблеми. Но просто ние трябва да се съобразяваме с мнението на хората и не можем да си позволяваме да приемаме неща, които хората не искат да приемат. Колкото до Да, да, аз, аз имам предвид, че всеки път, особено след изборите, след като е, бяхме интервюирани от медиите и така нататък, първият въпрос, който ни задават, откъде взимате средства? Кой финансира вашите проекти? Кажеме ли, че това са американците? Има а, липса на, на, на, на доверие и просто не, не биваме взети на сериозни, защото знаеме какво е отношението към американците. Колкото до гъвкавите подходи за получаване на средства, Вярно е, че е, има някои организации или държави, които реагират много по-бързо. Необходими бяха много спешно средства за обучение на наблюдатели за изборите, но все още не сме получили тези средства. Много са примерите за проблемите, с които сме се сблъсквали поради бавната реакция на Европейския съюз. А Европейския съюз каза с, с, с, семинар от 5 дена. Обаче ние не, не разполагахме с необходимата информация и е, необходимите процедурни ем, документи и затова решихме да направим семинара 3 дни и 2 дни и тогава Европейския съюз каза, че няма да го финансира. Сега, от друга страна, нека, нека да Нека да, да кажа, че е, нашата асоциация е създадена преди година, т.е. ние не можем да се облягаме на прецеденти, на, на, на опит и така нататък. А, има, има средства, е, има, има пари, има финансиране в, в, в, в Тунис а, които финансират много организирани. Сега не можем да твърдим, че точно тези или онези финансират дадени асоциации, че това са а, организации, които получават пари от а, Персийския залив и така нататък. Но има, има естествено, че има организации, асоциации, които имат политическа насоченост. Крайна сметка те имат правото да, да бъдат такива, но те получават много бързо средства, а ние, тъй като сме неутрални, а, трябва да спазваме много повече критерии. Благодаря. Искам само да кажа, че последния пример всъщност беше много полезен, именно защо трябва да покажем повече гъвкавост, за да може ние да повлияем тази гъвкавост и да придвижим нещата напред. Ние отбелязваме, че при подобна ситуация е необходим 3 годишен опит, за да се получи финансиране това просто е смехотворно и именно по тази причина трябва да кажем, че трябва да имаме много по-голямо въздействие. А, едно изречение за господин Лапсдорф. Искам да благодаря на експертите. Мисля, че това беше много полезно за всички нас и аз мисля, че някои становища, които не винаги се вместват в това, което казахме, бяха обсъдени, например, делегираните актови. Благодаря за яснотата. Инструмента е нещо, което е много положително. Именно за това е необходимо European Endowment for Democracy. Трябва да видим всичко това на фона на целия пакет. Целият пакет трябва да се разглежда и беше изключително полезно. Благодаря, благодаря а, а, за това, че господин граф Ламста пое работата на председателя. Това беше на високо равнище. Имаме няколко минути а, да работим по този въпрос. Може би може да ни кажете какво е станало в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 Um, Благодаря, господин председател. Отново станахме свидетели на кръвопролитие в Сирия, при което загинаха цивилни граждани. Виждаме, че насилието се увеличава лавинообразно и е напълно невъзможно да се контролира. Правим всевъзможни усилия е, от страна на службата за външна дейност е, е, и на върховния представител. Работим с всички партньори, но Всичките ни партньори казват, че спазват плана Анан, а всъщност на терена на, на място се случват съвсем различни неща. Един от най-големите проблеми е свързан с блокажа в съвета за сигурност на нещо, Що се отнася до последните събития и убийството на цивилни граждани в Хама, Върховният представител в момента изготвя комюнике, в което осъжда насилието и кръвопролитията и призовава към пълно разследване не само на това престъпление, а и на кръвопролитието в Хула преди няколко дена. Същевременно тя настоява да се проведе политически процес и наскоро е, е, тя беше в Истанбул в е, форма за борба с тероризма, обсъжда нещата с и е, е, обсъди въпроса за Сирия с Русия, тъй като именно Русия има възможност да предприеме стъпки, за да се преустанови блокажа в съвета със сигурност. Ще получим информация за последните развития. Очакваме нови предложения за това как може да се придвижим напред и планът Анан да се приложи. Това може да включва създаване на някакъв вид група страни, които да се вземат с деблокажа. Ще има пленарно заседание на парламента следващата седмица, така че върховният представител ще присъства там, за да представи информация за срещите си с международни партньори и останалите срещи, на които е била. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ясно е, че всички ние много се безпокоим от прочетеното в медии. Няма а, потвърждение за последното кръвопролитие в Хама, но в Хула вече имаме а, Пълно потвърждение за това, че по ужасяващ начин са били убити 30 души, между които жени и деца. А, Русия е основният фактор за това, че насилието продължава. Не знам кой точно, може би Лавров направи коментари пред международните медии, е, който бе подет от Арабската лига за това, че може би има възможност е, Русия да приеме една Сирия без Башар Ал-Асад. Тоест има някаква вероятност да се промени позицията на Русия. Има въпроси към, към службата за външна дейност е, каква е позицията на държавите членки и на върховния представител. Как точно може да се окаже повече натиск върху Русия да се откаже от, своя, от своето партньорство с режима в Сирия. Това въжи и за Иран, но Русия трябва да си даде сметка, че има много по-голям интерес да си сътрудничество с страните от съвета за Персийския залив, отколкото да подкрепя режими, които изглежда все по-безнаказано масово изтребват жени и деца. Доказателствата все още не са напълно събрани, но е ясно, че режимът е допуснал неговите военизирани сили да тероризират гражданите на страната. Ако сме честни, Просто сме безсилни тук. Много добре знаем къде е ключа в... към международното решение, но не знам какво можем да направим. Ключът е в Русия, но какво да направим? Ясно е, че няма как да се изпратят и безпилотни самолети в щаба на режима в Сирия, така че трябва да се види има ли възможност за някакви економически мерки? Има ли полети? Е, европейски е, авиолини летят ли до Сирия? Всички полети трябва да се блокират и всички кораби от пристанищата на Европейския съюз за Сирия трябва да бъдат спрени. Госпожо Гомес. Без политически проблеми мога да кажа, че съм напълно съгласна с всичко казано от господин Тано. Ключа е Русия. И мисля, че Европейския съюз трябва да намери начин да бъде много по-ефективен активен, когато упражнява натиск и когато посочва с пръст Русия. Благодаря, госпожа Браунтнер. Благодаря усещането, че а, сме безсилни, а, го има сега. Посочването на Русия с пръст би било добре, ако Европейския съюз не, не, не може да направи нещо, за да се промени интереса към Русия. Ние знаем как, какво а, иска Русия. Русия иска да се облегчи визовия режим. А, а, ние може да кажем на господин а, Путин, да, може да ви облегчим визовия режим, ако позволите Башар Аласад да падне. Трябва нещо да се сложи на масата, за да може да убедим а, руската страна. Второто нещо, което искам да кажа е а, опозицията не успя през последните 6 или 9 месеца да обедини а, опозиционните сили. Тук а, няма една сила, която да обедини подкрепата. Европейския съюз съсредоточава а, действията си върху определена опозиционна групировка, но те действат срещу други опозиционни групи. Ние не успяхме да е, действаме и да обединим цялата опозиция, така че би трябвало да им позволим да се обединят, да работят заедно до по-голяма степен. Очевидно трябва да си зададем въпроса дали Националния съвет а, може да може да установим а, връзки с него. А, председателя благодаря. А, госпожа, господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Мисля, че днес сме свидетели на нещо, което не може да, не може да бъде прието по нещо непоносимо. 78 души са били е, убити, жени и деца са е, станали жертва на милиции на режима. Вчера в е, Истанбул проблема е, е бил е, обсъждан. Казаното от руския заместник министър е абсолютно неприемливо, т.е. разширяване на кръга на страните приятели на Сирия, включваща и Иран. Така че мисля, че трябва да се реагира много остро, за да може а, сирийския президент да разбере, че случилото се в Египет, в Тунис и в други страни ще може и ще се случи и в Сирия. Ние не можем да продължим да бъдем безучастни и да не реагираме на кръвопролитията, а, извършвани в а, Сирия. Тоест трябва да, да предприемеме някакви мерки, които да а, придвижат нещата на, напред. Мисля, че направеното до тук не беше достатъчно конструктивно и реактивно. Благодаря. Следващият. Благодаря. Благодаря. Ще бъда много кратък, защото ще имате възможност да чуете отговорите на много тези въпроси. А, ние естествено ще предадем въпросите а, на върховния представител, когато тя ще дойде в Страсбург следващата седмица. Искам да кажа няколко думи за промяната в руската позиция. За съжаление не наблюдаваме такава промяна. Те вече говориха и дадоха, създадоха впечатлението, че за тях Сърбия може да съществува без Асад, но това не беше много ясно и това не се прояви в действията им, особено в съвета за сигурност на ОНЕ до този момент. По економическите аспекти бих желал само да напомня, че 15 пъти до сега сме удължавали режима на санкциите, който започна преди повече от година. На следващия съвет е, по външните въпроси е, може отново да се оформят е, мерки по този въпрос. Преди два дена участвахме в международно съвещание в Вашингтон по санкциите като целта беше да се постигне и други извън Европейския съюз да последват режима на санкциите, защото е важно да имаме съюзници, за да може тези мерки да бъдат ефективни. Сега общо по а, опитите да се убеди Русия Върховният представител напрекъснато е в връзка с тях, за да се придвижат нещата напред. Обсъжданията продължават. Във връзка с опозицията Наистина, жалко е, че те са разпокъсани, не могат да излязат с силна единна платформа. Ние говорим с всички опозиционни групи, не само една, и се опитваме да видим дали не можем да обединим тези различни групи. А, на 16 април а, Лигата на арабските държави се опита да постигне това неуспешно. А, правят се и продължава да се правят различни усилия. А, следващата седмица ще чуете повече пряко от върховния представител. Благодаря, благодаря много. Благодаря ви за това, че дойдохте с, с, с такава покана в последния момент. И, усещането ми е, че трябва да кажем, че плана на Кофи Анан приключи. Трябва да видим вече какво става след а, тези убийства, а, особено убийство на жестоко убийство на жени и деца. И тук просто няма и следа от споразумение. Това споразумение вече не може да се използва като алиби. Трябва да се премине към други решения. Много ви благодаря.